Ladies and gentlemen, we are seven minutes after nine, and so we have the main shadows. Уважаеми колеги, нека да започнем. Основните докладчици в сянка са тук, така че започваме нашето заседание. Тази сутрин имаме две малко необичайни точки. Докладчика и по двете досиета, които ще обсъждаме преди гласуването господин Лунес, както знаете, стана министър на отбраната в Бългийско федерално правителство. И утре на мини пленарното заседание ще бъде утвърден неговия заместник. Но междувременно, като координатор на ЕКР и председателстващ, аз ще трябва да изпълнявам и тази функция ще изпълнявам и функцията на докладчика. И така, първата точка е становището на ЕКОН за състава на програма за единия пазар, конкурентоспособността на предприятия, включително малките и средни предприятия, европейските статистически данни. И аз ще прочета документа, подготвен от името на господин Лонес. И ще говоря в качеството си на сегашни бъдещия координатор по това досие. По контекста. Комисията ЕКОН има изключително правомощия по три аспекта в това предложение. Статистическите данни, конкурентоспособността и единия пазар, Докладчикът първо подчерта, че Евростат не трябва да бъде жертва на няколко различни програми – и той засилва текстовете за статистическите данни, като използва позоваването на Европейската статистическа програма. Той предлага също така да се засили контрол от страна на Европейския парламент и да се използват и регионални статистически данни. Политиката в областта на конкурентоспособността предлагат се да бъдат включени няколко предизвикателства от цифровата сфера и да се засили контрол от страна на Европейския парламент. И трето, що се отнася до финансовите услуги, припомня се, че финансирането на сдруженията с идеална цел трябва да подлежи на различен режим. И бяха внесени 88 изменения. Бих предложила новия докладчик да стигне до компромиси по тези текстове. В случая с изключителни правомощи има само едно изменение, което значително намалява възможностите за компромис в рамките на ЕКОН и смятам, че ще успеем да работим успешно по това важно досие. Сега давам думата на докладчиците в сянка. От НП има думата докладчика в сянка. Hvala lepa, gospa predsedujoča, за беседа. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко искам да кажа, че в НП подкрепяме предложението на комисията. Смятаме, че това предложение е добро и че то ще доведе до добри проекти, които ще улеснят живота на нашите предприятия. Аз подготвих 9 изменения и ще се спра, ако ми позволите, на тях сега. Изменения 29 и 50. Те вървят посоката по-голямо зачитане на нормите, свързани с конкуренцията. Нещо, което вече е провъзгласено в европейско законодателство, но смятам, че трябва да се постави особен акцент върху това, защото имаше различни опасения в много държави членки. Затова е много важно да се гарантира това, че всичките стимули от европейския бюджет – няма да бъдат компрометирани от грешки. Също така поставям акцента върху международното сътрудничество. Това е изключително важно за нас. Вътрешния пазар обхваща всички сфери, за това е необходимо да се включат нови инициативи, така че да се развива и до разработва вътрешния пазар. Също така Спирам се и върху цифровия единен пазар. Това е изключително важен сегмент на нашия единен пазар и трябва много грижливо да доразвиваме тази сфера. Има много голяма динамика в тази сфера и мисля, че ако нашето законодателство е устаряло, това ще доведе до това, че нашите усилия ще бъдат обезмислени. Още Едно важно изменение се отнася към разпоредбата за малките и средни предприятия. Има много такива предприятия, които искат да участват в програмите на Европейския съюз. Обаче, те се сблъскват за затруднения, защото няма достатъчно информация. За това трябва да създадем звена за контакт и Европейската мрежа за конкурентоспособност може да бъде такъв, такова звено. От името на стилистите демократите, благодаря. Мисля, че няма да бъде сложно да постигнем съгласие по досието. Разбира се, важно е да отчетем нашите правомощия, правомощията на ЕКОН. За това а, трябва да отчитаме това в сферата на а, статистическите данни, единия пазар и конкурентоспособността. Е, виждаме, че докладчика в някои свои изменения се опитва да даде ново определение на статистическите данни, например събирането им. Има случаи, в които не се събират вече налични данни или в други случаи събират данни, които обаче не са статистически. Смятам, че трябва да се възприемат формулировките на регламент от 2009 година за европейските статистически данни. Там се казва, че трябва да се използват и разпространяват статистическите данни. Не трябва да забравяме, че много национални компетентни органи няма достатъчно ресурси, що се отнася до събирането на статистическите данни. Освен на това, подобна идея съдържа и в специалния доклад на Европейската комисия. Докладчика говори за програми, които се финансират от Европейския съюз. Разбира се, ние приветстваме финансирането от Европейския съюз, особено в тези сфери, които страдат от недостиг на инвестиции – и що се отнася до малките и средни предприятия и социалното предприемачество. Много от инвестициите са абсолютно необходими, за да може много сектори да са устойчиви. Финансирането за малките и средни предприятия следва да се вписва в целите на устойчивото развитие и Европейския социален стълб. За нас един от приоритетите е защита на потребителите и това е отразено в нашата позиция по досието. Затова би било добре от тази гледна точка да се засили обосновката за измененията към член 21. И освен това, ние искаме да изменим подреждането по приоритетите, така че граждани да са по-важни от предприятията и в тази насока вървят нашите изменения. Благодаря, господин Рамон Тремос. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да поздравя нашия доскорошен колега, господин Лонес, който беше много ефективен и компетентен колега. За мен беше удоволствие да работя с него по много досиета. Пожелавам успехи на него и за неговия заместник, който ще бъде утвърден утре. Само няколко думи. Защото от АЛДЕ, разбира се, ние винаги приветстваме програмата, която цели да се засили единия пазар, конкурентоспособността и предприятията, особено малките и средни предприятия. Искам да ви напомня, че според мен едно от най-големите постижения на Европейския съюз е единия пазар. Мисля, че това, което в което ни подражават други държави по света, са тези три сфери. Свободното движение на хора, продукти и услуги – са улеснени между държавите членки, така че всяка една програма на Европейската комисия, която подобрява и засилва единия пазар, е нещо, което изцяло отговаря на интересите на нашата група, либералната група. Също така приветстваме специалния акцент върху малките и средни предприятия. Както може би знаете, уважаеми колеги, разбира се, транснационалните корпорации са много важни, но малките и средни предприятия са основните фактори за създаване на работни места. В Каталония, например, 90% от новите работни места се създават от малките и средни предприятия. За това приветствам идеята на комисия да се подобрят проблемите за обучение, инструментите за информация и механизмите за реагиране в извънредни ситуации, за да бъдат подсилени нашите малки и средни предприятия. Също така смятам, че е много важно това, че се разглеждат и европейските статистически данни – Лицата, определящи политиката, трябва да разполагат с най-добрата информация и с най-добрите инструменти за процеса за вземане на решение. Така че за това приветстваме това, че европейските статистически данни са включени от комисията в тази програма с цел да се внедрят най-добри практики в цяла Европа, защото все още има сериозно разминаване в качеството на статистическите данни в Европейския съюз. Затова приветстваме тази идея и ще намерим компромис, убеден съм, с всички политически групи по този аспект. И накрая, не следва да забравяме, че в много държави членки има регионални органи на управление, регионални парламенти, които имат правомощи в бюджетно данъчната сфера и имаме статистически служби, които също така са на високо нива, така че съм отворен за по-нататъчно сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря някой от зелените дали има тук. А от името на Гуе дали има някой? Някой друг, може би, от колегите би искал да се изкаже. Добре, тогава като докладчик ще обобщя и ще благодаря на всички докладчици в Сянка. Много подробно си водих записки и също така съм убедена, че сътрудниците също са си отбелязали казаното. Гласуването в ЕКОН ще бъде на 10 декември. За това ще ви помоля да работите в тясно сътрудничество с новия колега, който започва работа от утре, за да може да се спази графика и да сме готови за 10 декември. Благодаря много. И преминаваме към следващата точка. Следващата точка е посветен на правилата, улесняващи използването на финансова и друга информация с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на определени престъпления. Новия докладчик Бернт Луки е също така не е в състояние да присъства тук в този момент, затова също ще го заместя като докладчик и ще прочета документа, който ми е предоставил. Господин Лукас ме помоли, Луки ме помоли да прочета следния текст. Той благодари на докладчите в Сянка и на неговия предшественик, господин Сандра Лунес, като е, докладчик за отличната и конструктивна работа. Целта е обща да улесним обмена на информация, е, който се отнася до борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма между националните органи и компетентните органи. В също време, докато се защитават законни интереси, интереси на физически и юридически лица. Постигнахме консенсус по повечето въпроси с минимални разми, различия. Господин Люке смята, че това становище ще намери подкрепа в ЕКОН и ще помогне за постигане на общите цели. Това са бележките на докладчика и сега ще е, помоля докладците в сянка да направят своите е, коментари. От НП е, докладчика в сянка изглежда обаче не е тук. Някой от НП желали ли да вземе отношение от негово име. В такъв случай господин Кофорт от социалисти и демократи. Някой друг от социалисти и демократи има ли, който да говори от името на докладчицата Всянка. Yes. <laughs> um, uh, Нашият докладчик Сяко от е, благодари на докладчика и от името на социалисти демократи би искал е, да направи няколко коментара. Радваме се, че е, се, намори, се намериха работещи компромиси по по-голямата част от текста. Това засили текста в заснижителна степен. Е, внели, внесли сме значителен брой изменения. Е, докладчика всяка се рада, че повечето от тях са е, отразени в текста. Това ще гарантира сътрудничество между държавите членки и съответните им органи в обмене на информация за борба с финансови с организирана престъпност, изпиране пари и така нататък. Това е обща цел на всички е, и е, на няколко от комисиите ни. Това е още една стъпка напред в е, борбата с финансови престъпления, като изпиране пари. Тази стъпка е много важна предвид неодавнашните е, скандали около европейски банки. Знаем, че в редица от тези случаи именно недостатъчна сътрудничество между съответните органи е забавило и дори е попречило на разкриването и разследването на тези престъпления. Затова очакваме бързо прилагане, приемане и прилагане на тези нови засилени разпоредби, с цел по-ефективно да се обменя важна информация, свързана с наказателни, с определени престъпления. Това са бележките на нашия докладчик. Всяка от мое име ще докажа, че ще добавя, че но изключително важно е при този вид законодателство да не разводняваме постигнатото до сега и в нашата комисия ЕМЛ-5, е е, след приемата ЕМЛ-5, е, знае, че не трябва да се връщаме назад има добри е, национални е, постижения е, в, но в звената за разследване на финансови престъпления. Сътрудничество съществува в добре, добро сътрудничество и трябва да се връщаме назад в това отношение. Благодаря. Някой друг желая ли да вземе отношението председателката? Не. В такъв случай ще приключим обсъждането и по тази точка и гласуването в ЕКОН е днес по това досие. Е, благодаря за вниманието. Е, приключваме с тази е, част от заседанието сутринта. За 5 минути ще направим почивка, след което предстои гласуване.

Okay, welcome back, ladies and gentlemen. We seem to have a few more members in the chamber right now, so I think we can get on with... Uh, мисля, че можем да започнем с гласуването за тази сутрин. Гласуванията са кратки, да се надяваме, че няма да ни отнемат много време. Uh, искам обаче да пожелая на доктор Лайнен uh, честит рожден ден. на доктор Ланген, извинете. И сега по този хубав повод да преминем към пробното гласуване. Свен. Извинявайте, колеги, преди да гласуваме, бих искал само да кажа, че сериозно се тревожа от това, че този парламент сякаше на път да приеме едно предложение, което ще промени законите, гласували, които са гласували по член 21.6 от договора, е, особено когато става дума за бюджетните цели в средносрочните, пък и други финансови норми. И е, е, приема е, и приема това да се прави на друго правно основание, не член на 100, е, не по силата на член, член 126 и 14, което означава, че нещо, по което сме гласували в съместно вземане на решения, ще премине е, към е, подхода е, обикновено становище. И ако парламент приеме тази ограничена правна база, тази аз ще е, дам под съд е, парламента за това, че е, накърнява правата на всички нас като депутати да получим съответната възможност за съвместно вземане на решение, което ни се полага по силата на договора. Благодаря, господин Гегол. Председателството си отбелязва това и секретарията съответно ще обработи вашето искане. И сега, моля, пробното гласуване. Две карти е, не достигат. да проверя, вие ли нямате картата със себе си? Ще се стараем да добавяме вашия глас всеки път, когато е, той може да е решаващ. И сега е, всички е, са е, проведахме пробното гласуване. Всички знаете как да ползвате картите си. Сега да гласуваме по първата е, точка. Проекто е, законодателен доклад за програмата Фискалис. Изменение едно. Който е за, против, въздържали се. Да проверим гласуването. Моля, проявете разбиране. Първото ми председателство на гласуване, при гласуване а, не съм много добра с аритметиката, така че а, да не ми се съдете. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 също 16. Извинение 9 е отеглено 67. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 74 за, против, въздържали се да проверим 74. Гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 24, с 21. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. Имаме три устни изменения. Някакви възражения има ли срещу устните изменения? Не. Тогава за първото, по първото изменение. За. Против. Възражали се. Приемат се устните изменения. Второто. Приема се първото. Второто. По второто за против, въздържали се, ще трябва да проверя. Проверка на второто устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по третото устно изменение за, против, въздържали се. Ще проверя и това. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Да, с мнозинство е, се приема. Няма нужда да се брои. Можем да минем на следващата точка. Стигаме до компромис. По компромиса е, от секретаря казва, че ако искате да гласувате по е, компромиса като цяло, да го направим. Е, за, против, възражали се, приема се. И така, компромис е за, против, възражали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, прие, а, е, отпада. 99. За въздържали се, приема се. Компромис ФА за, против, въздържали се, приема се. Сто 103. Изменение 103. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Бач 109 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверя и това. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И така. 110 за, против, въздържали се,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 Въздържали се, приема се. Компромис и А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 46. За, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис г, Дж, Й, за против въздържали се, приема се. Компромис К, за против въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 56 за,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 М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинение 64. За. Против. Въздържали се. Да проверя. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65. За. Против Въздържали се? Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. За. Против. Въздържали се. Приема се. И гласуваме по цялото предложение на комисията. По именно, моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се, е, така че е, отива в пленарна зала. Благодаря. Благодаря. Второто гласуване. Следвото следващия доклад Изменения 8, 9 и 11 за, гласуват се заедно за. А, извинявайте, поименно гласуване. Край на гласуването.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 Колегите ми ме посъветваха, че изменението се отхвърля и затова продължаваме по списъка. Компромиса за, против, въздържали се, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Компромис Б. За. Извинявайте, а, моля за вашето търпение. Компромисът се отхвърля, затова гласуваме измененията за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 40. За. Против. Въздържали се. Проверка отново. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 2. Номер 42. За. Има искане за разделно гласуване по 42. За. Против въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Пак ще трябва да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против. Ще проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, извинявайте, резултатите са близки, затова ще правим проверка. 47. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за. Против въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат, за следователно се отхвърля. Изменение 50. За. Против. Възражали се. Проверка. проверка, защото поведението на големите групи не е предсказуемо както обикновено. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. За против, въздържали се, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56. За. Против. Въздържали се. Пак ще проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис е за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Проверкам. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 61. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Проверка. Имайте търпение. Не става ясно какъв е резултатът, когато се вдигат ръце? Край на гласуването. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ши. Проверка. Добре. 64. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 65. За. Извинявайте. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за. Никой не вдига ръка за 65-то изменение. Е, е, е, много ми е трудно, като се има предвид колко са изравнени резултатите. Когато не вдигате ръце, става още по-трудно. Имате ли възражение, ако проведем цялото гласуване електронно? 65. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис G. За. По-точно гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. И така. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 67. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис H. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 72. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 77. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се. 79. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 80-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 81. Начало. 81. Край на гласуването. Отхвърля се. 82. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 83. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 85. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 86. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис и. За. А, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 87. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 88. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис J. Електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис К. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Л. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис М. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Н. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Затова гласуваме измененията. 20. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за. Край на гласуването. Приема се. 28. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат отхвърля си. Номер 30. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат, следователно от, се отхвърля. 31. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. Гласувайте. Отхвърля се. Компромис О. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме отделните изменения. 34. Гласувайте. Край на гласуването. Компромисът се отхвърли. Трябва да гласуваме отделните изменения. Добре. По 34, 35 и 33 ще се гласува. Why would you change the order? No, no. Um, Много се радвам, че няма процедурни пречки, така че гласуваме за 33. Край на гласуването. Отхвърля се. 34, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис П. Компромис П. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Can I ask the rapporteur whether the oral amendment is... Докладчика, дали оттегляте вашето устно изменение? Благодаря. Тогава Преминаваме към изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По гласуване по целия текст и измененията, моля гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е равен, следователно отхвърля се. Тоест, съобщавам на гражданите, докладът не е прият от парламентарната комисия. Сега преминавам към следващото гласуване, третото гласуване за деня. That that proposals... Това означава, че предложението на комисията остава в сила. Мисля, че трябва да потърсим съвет. Така че ще съобщя на парламентарната комисия резултат от тези консултации. Всъщност не знаем дали ком... Предложението на комисията остава в сила в резултат на отрицателното гласуване в нашата парламентарна комисия. Затова ще потърсим съвет и ще проведем консултации. И сега механизмът за обратно начисляване, по именно гласуване. Моля, гласувайте. By the way, if you were wondering why I'm pausing, I'm waiting for everyone. всички да гласуват. Колкото по-бързо гласувате, толкова по-бързо всичко ще върви. И така, да, може би вече наистина край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминавам към изменение 30. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. Извинете, 32, защото 30 се приема. Изменение 32. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 33. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6 отпада с изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 20... 304. Кой е за, кой е против, въздържали се. Отхвърля се 11 за, против, въздържали се, приема се. 35. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 12 за. Моля да ме извините, те са идентични. Изменение 13, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 36, кой е за? Против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Бюджет. Vote is closed. Край на гласуването. Със сигурност се отхвърля. Но мога да ви кажа, че в началото, когато гледах вашите ръце, това не беше ясно. Изменение 37 за против въздържали се. Приема се. Извинете, отхвърля се. 14 за против въздържали се. Приема се. 15 за против въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се. Приема се. Извинете, отхвърля се. Добре би било да имам поне двама координатори, които ми сигнализират, защото иначе е сложно. Така отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се.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 гласуването по предложението на комисията, измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 са за, 7 са против, 16 са въздържали, така че гласуван с положителен резултат. Благодарности към докладчика. Следващото гласуване е по изпирането на пари. Компромиса, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за против, въздържали се. Моля електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И ако не възразявате, да докато не стигнем до последователно, за да правим електронна проверка. Изменение 9. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Всъщност това беше нещо, което нямаше нужда от проверка. Така че ще продължим с на ръце. Изменение 10. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Така, има нужда от проверка. Моля, гласувайте по електронен път. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се.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 Пада. Отхвърля се. Измени 64. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шестдесет и шест за, против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 против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Компромис G, кой е за, против, въздържали се, приема се. 75. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка, моля. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. 76 за. Против. Въздържали се. Моля, гласувайте по електронен път за проверка. Vote is closed.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис J, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. 43 за, няма против, едва въздържали се, одобрява се. От комисията благодарности към докладчика. Следващото гласуване е по проекто доклада на господин Мато. Годишният доклад на ЕЦБ. Изменени 55. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 56 кой е за, против, въздържали се, приема се. 57 кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис ДА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 91, кой е за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се. Моля електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 94 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 95, кой е за? Всъщност 95 беше обхванато, така че 96 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 97 за?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 Компромис Хаш, кой е за, против, въздържали се. Приема се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 е, за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 104.3 по първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се, отхвърля се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Компромис на комп, устойчивост. И на мен ми е нужно устойчивост в момента. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Й за против въздържали се приема се. Компромис К за против въздържали се приема се. 167 е вече прието, обхванато. Е, параграф 13, е, компромис по параграф 13, за против въздържали се, приема се. Компромис Л за против въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 е охванато, включено следващото за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, да проверя. Гласувайте. 176. Край на гласуването. Отхвърля се. 179 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. Но да проверя е, малко не ми излиза сметката. Гласувайте, моля. Да, виждам, че с мнозинство се приема. Край на гласуването с 30 за, 184 за, против, въздържали се, отхвърля се 186 за, против, въздържали се, отхвърля се 187 за, против, въздържали се, Приема се 188 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 189 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192. първоначалния текст, параграф 16. За, против, въздържали се, приема се. 192. За, против, въздържали се. Ще проверя. 192. Гласувайте. Тук не се вижда много кой е вдигнал ръка. Край на гласуването отхвърля се. 193. За, против. Ще трябва да проверя. гласовете. Край на гласуването. Приема се. Компромис Н. За, против, въздържали се. Приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но да проверим. Гласувайте електронно по 214. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, с е, устните изменения. Имате ли възражение срещу устните изменения? Две устни изменения има. Отделно ще гласуваме по двете устни изменения. По първото за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте по първото устно изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И така по целия компромис да гласуваме за, против, въздържали се, приема се компромисът. НП е, много ми е трудно да видя е, кой е вдигнал ръка. 228 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст Параграф 21. За, против, е, приема се. 230. За, против, е, въздържали се. Трябва да проверим. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Имаше е, така колебливи вдигне ръце, така че моля, ясно дигайте ръка. Сега е, за против първоначалния текст приема се. Изменение 2 за против е, въздържали се приема се. Изменение 3 за против въздържали се трябва да проверя. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. За, против, въздържали се. Много малко ръце виждам. Трябва да гласуваме електронно. По 4 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. За, против, въздържали се. Приема се. 6. За, против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 за на Алде не виждам. За, против. Ще проверя и това електронно. Гласувайте по 27. Край на гласуването отхвърля се. Първоначалният текст. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против,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 против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се. Да проверим електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, поименно по целия текст, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 39 срещу 2 и 3 въздържали се. Благодаря на докладчика. И така минаваме на последното гласуване тази сутрин. Проекто е, доклад на господин Торвот за Банковия съюз по собственици. По е, компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, Въздържали се? Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Извинение 92 за, против, Въздържали се, ще трябва да проверя електронно. Гласувайте по 92. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис йод. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К. За. Против. Въздържали се приема се. Л за, против, въздържали се, приема се. М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, да проверя, гласувайте. е на гласуването. Приема се. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. Против. В... За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Q за против въздържали се приема се. Изменение 136 за против въздържали се приема се. 141 за против въздържали се отхвърля се. 143 за против въздържали се отхвърля се. Компромис R за против въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против. Трябва да проверя. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис РА за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Извинение 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, про... за против, въздържали се, да проверя. Гласувайте. Да, отхвърля се. Съвсем очевидно е. 170 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст на параграф 22, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ИУ, У, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 183 за, против, въздържали се, отхвърля се, 184 за, против, въздържали се, отхвърля се, 185 за, против, въздържали се, отхвърля се, 186 за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст по позоваване едно. да гласуваме анблок 1, 2, 3 и 4. За, против, въздържали се, приема се. Значи позоваване 5, изменение 1, за, против, е, е, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Позоваване 6, първоначалният текст и 7 заедно, за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Позоваване 8, изменение 4, първоначалния текст, е, извинявам се, 8 е, за, против, въздържали се, приема се. Позоваване 8 а4 за против въздържали се. Приема се. Изменя 5 за против въздържали се. Приема се. Първоначалният текст на 9 до 11 блок за против въздържали се. Приемат се. Изменя 6 за от 6 до 10 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. И е така, съображенията, изменение 11, изменение 10, не, съображение, значи изменение 11, за, против, въздържали се, отхвърля се. 14, за, против, въздържали се, отхвърля се. 12, за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, да проверя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст. Извинение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се. Да проверя, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 за, против, въздържали се, да проверя. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, прие... отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст, следователно, за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, да проверим, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. За. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверя и това. Гласувайте. Край на гласуването. 27 за. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 30 пада, 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се. Да проверя. Гласувайте. Отхвърля се правище. Прекратете гласуването. Отхвърля се с множество 35 за. Против. Въздържали се. Ще трябва да проверя. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега по предложението на комисията да гласуваме така както е поправено и добавено, допълнено. Проекто докладът извинява се, е, чета, си, чета от едно лище и сбърках. Е, да, про, пълен провал е моето председателство, не давам си сметка. Да, така. Сега да гласуваме по именно. трябва да гласуваме. Моля, гласувайте. Е, изчаквам още двама. Единия съм аз. Край на гласуването. Приема се с 35 срещу с 5 против и без въздържали се. Поздравление на докладчика. Сега за 5 минути ще прекратим заседанието на ЕКОН и след 5 минути в 11 ще започне съвместното заседание на ЕКОН и БАЧ. Благодаря с извиненията ми за начина по който председателствах е, това заседание.